tomando sus asientos. Подновявам заседанието. Моля, заемете местата си. Протоколът от заседанието вчера е одобрен. Ако няма възражения, то тогава се смята за одобрен. Първа точка от дневния ред са изявление на съвета и на комисията. Полки, които могат да се извлекат по отношение на ядрената безопасност в Европа след ядрената авария в Япония. От името на съвета госпожа Георги. Bien. Señorías, hemos observado... И така, дами и господа, видяхме този спектакъл, който в момента ни предлагате. Много ви моля да ни дадете възможност да продължим с пленарното заседание. Моля, заемете местата си и също така да се въздържате да използвате е, визуални изображения, които са неподходящи за пленарно заседание. Благодаря, казва председателят. Благодаря, казва госпожа Геори. Господин председател, господин комисар, почитаеми евродепутати, дами и господа. Първо бих искала да приветствам продължаването на дебата, който започна миналия месец. Това доказва колко е сериозна темата. Също така показва, че след емоционалния отговор на сериозното положение в Япония, институциите на Европейския съюз се занимават сериозно с въпроса на аналитично ниво. Трябва да кажа, че ние ще продължим да подпомагаме японския народ и посредством хуманитарна помощ, и посредством експертни познания в ядрената област. Това бе казано съвсем ясно на 25 марта от Европейския съвет. Отново бих искала да подчертая, че председателството на Унгария действа незабавно, особено, що се отнася до ядрените рискове. В самото начало искам да разпръсна някои впечатления, които евентуално може да има у обществеността по отношение на ядрената безопасност. А те са свързани с това, че Европейският съюз реагира по този въпрос само защото е, възникна тази ядрена авария. Това не е вярно. От една страна, в Европа вече над 25 години ние имаме една законообвързваща рамка, която продължаваме да усъвършенстваме – директивата от 2009 година по ядрена безопасност направихме точно това. От друга страна, ядрената безопасност е един непрекъснат процес, в който продължаваме е, да, да усъвършенстваме правилата, които са извлечени от полуки подобни на аварията в Фукушима и постоянно се извършва преглед на безопасността на инсталациите. През марта Европейският съвет потвърди, че отговорът на ЕС би трябвало да бъде в следната посока. Би трябвало да има безопасност по места и засилена регулаторна рамка. Този отговор е свързан с една цялостна оценка, която зависи от така наречените стрес тестове, особено в светлината на последните събития. Ние се опитваме да ги провеждаме, използвайки всички експертни познания. Регулаторната група за ядрена енергия, националните регулатори и други би трябвало да са дефинирали модалностите до средата на май – и на базата на тях до лятото ще можем да започнем с оценката. Някои държави членки, както и оператори на ядрено мощности, са извършили прегледите на безопасността на ядрените си инсталации. Част от техните заключения ще излязат до края на годината. Резултатите от стрес тестовете ще бъдат публикувани и а, с тях ще се запознаят всички, включая и Европейската комисия. Европейския съвет на базата на този доклад ще извърши оценка на стрес-тестовете преди края на годината. От друга страна, Европейския съвет вече поиска от комисията да направи преглед на съществуващата правна и регулаторна рамка за безопасността на ядрените инсталации и също така поиска от комисията да предложи подобрения, ако това е необходимо. Междувременно трябва да продължим с постоянната си работа и да пред... завършим а, работата си по предложената директива за отработеното гориво и ядрените отпадъци, защото ядрената безопасност трябва да покрива целия жизнен цикъл на инсталациите. Освен това, трябва да се обърнем към съседните трети страни, които разполагат с такива инсталации, да се включат в това упражнение заедно с нас и да завишат своите стандарти. Разбира се, безопасността и тези тестове няма да се ограничат само до ядрената енергия. Какъвто и да е източникът на енергия, не можем да позволим сигурността на доставките да бъде по-важна от е, опазването на околната среда и човешкото здраве. Ще вземем предвид е, ситуацията в Европа, имайки предвид, че енергийният микс на държавите членки се диверсифицира. Всяка държава членка има свое суверенно право да диверсифицира този микс и а, всичко това е в ръцете на държавите членки. Това е тяхна компетентност. Но смятам, че можем да отбележим прогрес, що се отнася до общите ни цели, една обща политика в сферата на енергетиката. Тази година ще започнем а, с преглед на пътната карта на енергетиката до 2050 година, както и различните енергоисточници. А, обвързани с нашите ангажименти по климатичните изменения устойчивостта, конкурентноспособността и сигурността на доставките е, също са част от е, нашите задължения. Енергийната политика на всяка една държава членка и изборът, който е, тя прави, е, обвързва държавите в едно цяло. Е, така че ние трябва да разгледаме какво означава енергийната политика за инвестициите, цените на е, енергията, и така нататък. 30% от производството на енергия идва от ядрени мощности. Държавите членки, които са избрали да имат такива мощности, не може да закрият а, своите инсталации, без да координират тези си действия с другите държави членки и без преди това да са помислили за други енергоисточници, а, както и за мрежата. Затова председателството възнамерява на неформалната среща на върха в сферата на енергетиката е, през май да проведе задълбочен дебат по тази тема. Не на последно място искаме да информираме обществеността е, за нашите планове, както и за плюсовете и минусите на избора, който направим в сферата на енергетиката. Обедена съм, че днешния дебат ще допринесе в тази посока. Благодаря много. Сега думата има комисаря Етингер. Господин председател, госпожо министър Кьори, уважаеми госпожи и господа депутати. Унищожителното земетресение на 11 март, последвано от вълната цунами и от аварията в атомната електроцентрала в Япония, която доведе до много щети в отделните реактори, всичко това са инциденти, които все още не могат да ни дадат основания за прогнози за бъдещото развитие. Всички тези инциденти поставиха на дневния ред сигурността и най-вече ядрената сигурност в Европейския съюз и извън него. Във връзка с това още на 11 март поканихме министрите на енергетиката както и представители на националните правителства да присъстват на заседание, което се състоя на 15 март. В това заседание участваха и представители на сектора на ядрената енергетика. Преди няколко дни Комисията и националните надзорни органи за ядрената енергетика получиха поръчение за провеждане на стрес тестове, които да се основават на възможно най-строги критерии. От тогава насам работим по уточняването на тези критерии. Аз и представителите на надзорните органи на държавите членки за ядрената енергетика работим по изготвянето на тези критерии. Преди окончателно да ги постановим, ще ви ги представим за да бъде процесът прозрачен. Критериите включват вземането предвид на инциденти като земетресения, наводнения. Ще бъдат включени и други елементи, като безопасността на системите за охлаждане, аварийните генератори, както и циклите за аварийно захранване с електроенергия. Ще бъдат взети предвид и инциденти като самолетни катастрофи или терористични атаки. средата на май на пленарното заседание на общността на надзорните органи за ядрената енергетика на държавите членки ще бъде прият окончателният вариант на критериите за стрес-тестове. Така в края на годината ще бъде възможно да бъде проведен на всеобхватна проверка на безопасността на всичките 143 атомни електроцентрали на територията на Европейския съюз. Установихме контакт с Руската федерация, с Украина. През идните дни ще установим контакт с Швейцария и Армения, както и с държави, които планират изграждането на АЕЦ, като Турция и Беларус. Целта на тези контакти е критериите за проверка на безопасността на атомните електроцентрали да бъдат приложени и в държави съседни на Европейския съюз. компетенциите по отношение на структурата на енергийния баланс, на мощностите в енергийния сектор, в това число и на мощностите на АЕЦ, са в ръцете на държавите членки. Държавите членки имат интерес да запазят тези свои правомощия. Това означава, че решенията по отношение на изграждането или извеждането от експлоатация на АЕЦ на територията на Европейския съюз не може да се основава на договор. Но е възможно да бъдат въведени стрес-тестове, които да се основават на максимално високи стандарти. Тези стрес-тестове ще бъдат провеждани във всички държави членки, независимо от това дали те използват атомна енергия или не. В Австрия изобщо не се използва атомната енергия, а в Франция 76% от структурата на енергийния баланс се падат на атомната енергия. Германия ще изведе от експлоатация <clears throat> седемте от най-старите си атомни електроцентрали. По отношение на стрес тестовете залагаме най-вече на прилагането на съответната директива на Европейския съюз. До момента, до 2014 година, възнамерявахме да проведем оценка на въвеждането на тази директива в националното законодателство. Решихме малко да ускорим този процес, като до края на годината ще ви дадем препоръки за това как по-ефективно да я приложите на национално равнище. Ще ви обърна внимание на предложенията за радиоактивните отпадъци, които бяха представени от комисията и предстои да бъдат обсъдени от парламента и съвета. Тези предложения също могат да внесат своя принос към, за гарантирането на максимално ниво на безопасност. Провеждането на стрес-тестовете ще доведе до анализ на резултатите, т.е. ще бъде анализирано нивото на безопасност на АЕЦ в държавите членки. Очаквам те да се съобразят с резултатите от тестовете и да предприемат съответните мерки. В средата на май, е, когато ще разполагаме с проектоплан за провеждането на стрес-тестовете, ще ви предоставим и съответната информация. Благодаря. Преминаваме към политическите групи. Госпожа Бортман Кол има думата за две минути. От името на моята група искам да благодаря на комисаря Отингер за това, че предприе незабавни действия по въпросите на ядрената енергетика след аварията в Япония. Това е изключително важно за нашето бъдеще. Ядрената авария в Япония показва, че е необходимо да променим своите правила в областта на ядрената безопасност. С комисията и с съвета ние играем важна роля. Ние имаме нужда от стрес-тестове на европейско ниво. Имаме нужда от един обществен доклад, и, най- и най-високите възможни норми да бъдат отправната точка. Надявам се, господин Йотингер, че ще работите в съдействие и в тясно сътрудничество с държавите членки. Ако ядрените инсталации не издържат стрес тестовете, би трябвало да се поеме ангажимент държавите членки да предприемат незабавни действия, за да отстранят констатираните проблеми и да предприемат мерки за извеждане от експлоатация на онези централи, които не отговарят на нормите на безопасност. Господин председател, ние трябва да анализираме рисковете. Ядрената енергетика не може да бъде изхвърлена без да сме си осигурили альтернатива тъй като благодарение на нея ние си осигуряваме сигурност на доставките и намаляваме емисиите. Заедно с това обаче ние имаме нужда от политика за развитие на възобновяемите източници. Председателят, благодаря от името на социалистите госпожа Увскок. Благодаря, господин председател, благодаря, господин комисар. Ядрената енергетика е различна от всички останали. За много кратко време тя може да нанесе огромни щети на инфраструктурата и на гражданите и тези поражения да продължат да оказват влияние в продължение на много дълъг период от време. Надявам се, че ще бъдат предприети общи решения. Ние не можем да регулираме ядрената енергетика на ниво държава членка. Ядрената енергетика не познава граници. Ето защо дебатът за ядрената сигурност е, има много голямо значение. Задължително е да се предприемат е, мерки за уеднаквяване на стандартите и критериите за безопасност. Необходимо е да преодолеем своите различия в областта на ядрената енергетика. Е, трябва да държим сметка за краткосрочните и средносрочни цели по-конкретно е, сигурността. Видяхме какво се случи. Няма достатъчна възможност за диверсификация на ядрените доставки. Заедно с това обаче трябва да заложим на енергийната ефективност и на новите технологии. Трябва ни нова парадигма в областта на енергетиката онова, което се случи, трябва да положи началото на нова ера на устойчивост. Очевидно имаме нужда от нова стратегия, която да ни даде възможност в е, средносрочен и дългосрочен план да изведем от експлоатация тези централи. Благодаря, госпожо Увскок, от името на либералите госпожа Ек за минута и половина. Благодаря, господин председател. Констатирахме недостатъците в е, ядрената централа в е, Япония, но също така е, и слабостите на, в други централи. Необходимо е да се направи преоценка на ядрената сигурност. Според нас, е, онова, което се прави, не е достатъчно. Липсва ни култура на сигурност, която да ни даде възможност да предприемаме изпреварващи действия. Е, тестовете трябва да се осъществяват в условията на прозрачност ние не можем да задължаваме държавите членки сами да контролират. Това трябва да се осъществява от независими експерти и това да става в условията на пълна прозрачност. Днес това е единствената убедителна альтернатива. Необходимо е да се преразгледа законодателството в областта на ядрената безопасност трябва да се спазват определените изисквания. Съветът трябва да предприеме мерки, за да се приложат на практика определените изисквания. Следователно, време е да контролираме, да определим задължителни цели. Благодаря. От името на зелените, господа Харм, две минути и половина. Благодаря, господин председател. Господин Йотингер, вече знаете, че не се доверявам на стрес тестовете така, както вие ги предлагате. И ще ви кажа защо. Според мен не е добре критериите за провеждането на тези тестове и критериите за анализ на резултатите от тях да спадат към компетенциите на държавите членки, т.е. към компетенциите на тези национални надзорни органи, които до сега разполагаха с изключителни правомощия за надзора в областта на атомната енергетика. Така, те само взаимно ще се прикриват. Взаимно ще се прикриват държави, чието атомни електроцентрали не са безопасни. Нима мислите, че държавите членки ще си признаят, че до момента не са работили достатъчно добре и че са били прекалено толерантни. Аз не смятам така. Господин Йотингер, до момента все още не сте ни казали как ще гарантирате прозрачното провеждане на тези стрес тестове и прозрачност по отношение на националните надзорни органи. Цялата ви идея за тези стрес тестове показва, че не трябва да ги приемаме на сериозно. Вие обаче можете да гарантирате привличането на независими експерти за тяхното провеждане? Можете да гарантирате провеждането на всеобхватна, реална проверка, а не само на проверка на хартия. Имам предвид проверка на хартия точно на атомни електроцентрали, които до момента в никакъв случай не са били безопасни. Имам предвид и държави, които до този момент са били прекалено толерантни в рамките на надзора. В резултат от тези тестове наистина трябва да установим кои атомни електроцентрали трябва да бъдат веднага изведени от експлоатация. Ако тези стрес тестове действително ще доведат до радикални промени в енергийния сектор, то те трябва да доведат до създаването на пътна карта за извеждането от експлоатация, която да приключи до 2020 година. През изминалите дни, господин Йотингер, дадохте немалко интервюта. В едно интервю в Германия заявихте, че вече знаете кои АЕЦ няма да издържат тези стрес тестове. Моля, посочете ни конкретно кои са те. Имам предвид Фесенхайм, АЕЦ която не е достатъчно защитена от инциденти. Моля ви, посочете ни най-накрая конкретно кои са тези атомни електроцентрали, така ще можем да се доверим на провежданата от вас политика. Благодаря. Благодаря, госпожо Хармс. А сега за консерваторите и реформаторите, господин Чичестър. Благодаря, председателю. Искам да благодаря на представителя на съвета и на представителя на комисията за изявленията им. Мисля, че това, което казаха, е в контраст с казаното от колегите след това. Мисля, че има голяма разлика между реактори на 50 години в Япония и новите реактори, които се подготвят в Европа. Разликата е от земята до небето. Освен това не бива да спряме, че има огромна разлика а, между сейзмичните рискове в Япония и тези в Западна Европа. Преди всичко трябва да сме абсолютно сигурни какво се е случило преди да започнем да правим преглед на това, което правим или ще правим. В момента се изготвят нови модерни реактори, които могат да издържат на различни рискове. Такива реактори преди 20-30 години бяха немислими и се радвам, че госпожа Хармс е съгласна с мен. Е, не си включихте микрофона, отнемате от времето ми и се държите грубо. Има едно предложение за мораториум. Аз съм против него, защото това би означавало прибързано да се действа без научни доказателства. Трябва да видим какво точно се е случило, преди да предприемаме действия да променяме е, нашата впечатляваща култура на безопасност в Европа. Трябва да я доусъвършенстваме, но нека не действаме прибързано. Благодаря. Благодаря, казва председателя. И сега а, за една минута госпожа Вилс. Благодаря. В Германия наскоро 250 хиляди души проведоха демонстрация и се обявиха за незабавното извеждане от експлоатация на всички АЕЦ и за изграждането на повече мощности за възобновяеми енергийни източници. И двете мерки са напълно приложими. Аварията в Фукушима показва, че все още сме изправени пред остатъчен риск. Затова всички държави членки трябва задължително да се ориентират по най-добрите налични техники. Съгласно директивата на съвета за ядрената сигурност от 2009 година са приложими обаче единствено стандартите за безопасност на национално равнище. Ето защо трябва спешно да изменим тази директива. Обявявам се за инициатива от страна на максимален брой политически групи, така че комисията да излезе със свое законодателно предложение за изменение на директивата. Обявявам се и за извеждане от експлоатация на АЕЦ в Европейския съюз. Председателят благодаря от името на Европа за свободата и демокрацията за една минута госпожа Никица Вел. Съгласна съм с казаното до момента и за мораториума, за който трябва да се замислим. Господин Чичестър го спомена. Искам обаче да добавя следното. Навлизаме в една нова ера, един нов свят – всички природни бедствия през 21 век са мега бедствия. Имаме огромни пожари, огромни земетресения и така нататък. Как можем да си осигурим безопасност при такива бедствия? виждаме, че накрая ще се, свърш, ще се стигне до смъртта на огромен брой хора поради тези катастрофи. Ние заклемяваме престъпленията срещу човечеството, колеги, но аз смятам, че ефикасността на японската фирма, която управлява а, този реактор, е нов вид а, престъпление срещу човечеството, защото те не се грижат за работниците, които в момента се борят с стихията. Моля, замислете се за това ново престъпление срещу обществото, пред което сме изправени 20, през 21 век. Благодаря ви, госпожо Цавела. И сега преминаваме към следващите оратори и минута и половина на Гъс Кастили. Gracias, комисарио. Благодаря, господин председател, господин комисар, колеги. Всеки от вас има нужда от енергия, независимо от това дали работи, дали пътува. Енергията идва от някакви източници, изкопаеми или възобновяеми. В момента има нови технологии, които гарантират повече ефективност, особено що се отнася до възобновяемите източници. Също така трябва да отчетем аспектите, свързани с улавянето и съхранение на въглерод. Всъщност, във всички тези области ние се стремим да оползотворяваме максимално наличните ресурси. Независимо от областта, в която работите, вие се стремите към повишаване на ефективността. Земетресението и цунамито създадаха, доведоха до разрушения в Япония. Имаше много жертви и е, имаше много разрушения на инфраструктурата. Що се отнася до ядрената централа, се поставя въпроса за повишаване на безопасността. Утре ще гласуваме съвместен проект за резолюция. Повечето е, групи е, се обединиха около тази резолюция. Ние трябва да видим какво е съдържанието на резолюцията, вместо да наложите своите партийни интереси над общия. Това е вашата задача утре. Благодаря, каза председателят госпожа Риера Мадурел. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да изразя своята солидарност с жертвите и близките на онези, които загинаха в резултат на цунамито. Що се отнася до централите, ние трябва да засилим мерките за безопасност. Освен това, по отношение на човешките ресурси, е необходимо да осигурим колкото може по-високо ниво на квалификация. Е, условията на работа трябва да бъдат абсолютно безопасни. Това е област, в която ние в европейските институции можем да дадем своя принос. Да не забравяме и ангажиментите, които самите ние сме поели по отношение на енергетиката. Ние сме ние държим на енергийната ефективност и тук мисля, че трябва да започнем отново дебата за въглищата е единствения местен енергоисточник. Благодаря, госпожа Хол. Една минута. Господин председател, стрес-тестовете по техническите стандарти не са достатъчни. Не става дума само за земетресение. Проблемите в Япония а, дойдоха от натрупване на проблеми. Виждаме как един проблем повлече след себе си и други. Сега радиоактивността в Фукушима пречи на възстановителните работи. Ядрената авария не е линейно явление. Последиците се разпространяват ето защо е задължително предложните стрес тестове да отчетат множествените сложни геометрични последици на едно бедствие. Господин комисар, както казахте, държавите членки имат право да взимат решение за своята енергийна структура, но вие носите отговорност за ядрената безопасност. Съгласни ли сте, че държавите членки трябва да наложат мораториум върху проектирането и въвеждането в експлоатация на нови централи. Какво ще направите, за да може държавите, инвеститорите да насочат усилията си към, по, към засилени ангажименти в областта на енергийната ефективност? Благодаря, госпожо Хол. И сега минута и половина, господин Тюрмес. Господин председател, господин комисар, скъпи колеги, драматичните събития в Япония са доказателство за това, че единствената напълно безопасна атомна електроцентрала е онази, която никога не е била построена или онази, която бива изведена от експлоатация. Всичко останало след събитията в Япония просто не е вярно. Европейските граждани осъзнават това. И тъй като го осъзнават, искат от нас да предприемем решителни действия. В какво могат да се състоят тези действия? Можем да изградим такава структура на енергийния баланс, която на 100% да се основава на ВИ и то във всички сектори. Това трябва да бъде съчетано с използването на газ като преходен енергоносител. Въпросът, който искам да ви поставя днес, господин комисар, е следният. В момента работите по разработването на пътна карта за областта на енергетиката до 2050 година. Готов ли сте да ни сътрудничите за осъществяването на визията, която току-що ви изложих? Съгласен ли сте с това, че въпросната пътна карта трябва да се използва в полза на европейските граждани и за провеждането на дискусия с тях, а не само с заинтересовани заинтересованите страни. Благодаря, господин Турмес. Господин Шимански за една минута. Благодаря. Ако трябва да извлечем полки от случилото се днес в Япония, то тогава първото от тях трябва да е да внимаваме. Човек трябва да се фокусира, ако иска да извлича полки. Отказът от ядрената енергия няма да разреши проблемите ни, защото ние зависим прекомерно много на нея. Ще има много а, ядрени мощности на нашите граници, а там няма да можем да се намесваме като регулатори. Дори и днес има инвестиции в Калининград и в а, Беларус. Това ще ще бъдат много лоши новини за конкурентоспособността на нашия енергиен сектор, пък и за нашата промишленост. Трябва да сме сигурни днес, че електричеството, което се генерира извън нашите граници, е подложено на същия стрес тест. Благодаря ви, господин Шимански и господин Рансдорф, за една минута. Благодаря, господин председателю бедствието в Япония може да ни доведе до няколко извода. Първо, енергията трябва да бъде а, контролирана от държавата, която идея ядрена мощност а, трябва да има достатъчно а, сигурно оборудване. Японската компания прояви нехайство. Трябва да кажем не и на онези, които всяват страх и заплашват е, Европа. Имаме нужда от една комисия от дръзки и смели хора, които могат да намерят нови решения, които носят пионерски дух. Това, от което нямаме нужда, са хора, които се грижат само за личните си интереси. Благодаря, казва председателят. И сега минута и половина Пин Лизе. Господин председател, господин комисар, уважаеми колеги, напълно заставам зад съвместната ни резолюция. Тя съдържа две послания, които трябва да отправим на ръководствата на държавите членки, както и на техните граждани. Първо, необходим ни е единен подход. Времената на разпокъсаните политики трябва да свършат веднъж за винаги. Само на 180 км от Страсбург в Германия две по-стари АЕЦ временно бяха изведени от експлоатация. На 100 км от тук в Фесенхайм се намира ядрен реактор, който, доколкото знаем, не е по-безопасен от двата реактора в Германия, които бяха изведени от експлоатация след катастрофата в Япония. Това показва, че са ни необходими максимално строги критерии за безопасност. Необходимо ни е правно основание. Политически въпрос е какъв да бъде неговият обхват. Мисля, че той трябва да бъде много по-широк, отколкото бе до момента. Каквито и мерки да предприемем, ще има държави, които ще изведат своите АЕЦ от експлоатация по-рано от други. Не препоръчвам в никакъв случай да компенсираме това с допълнителни внос, допълнителен внос, извинете, на газ от Русия. Препоръчвам по-скоро да се съсредоточим върху енергийната ефективност и ВЕИ. Господин комисар, вие вече отправихте предложение за план за енергийната ефективност. Аз се застъпвам за въвеждането на обвързващи цели в тази област, така че да не залагаме вече на изкопаемите горива. Благодаря на господин Лизе. Госпожа Траутман за една минута non carbonée mais aussi une énergie transitoire reposant sur des ressources épuisables c'est aussi une énergie potentiellement dangereuse. la priorité après Fukushima Очевидно след Фукушима ние трябва да се произнесем за безопасността на централите. Стрес тестовете трябва да ни доведат до максимум координация в Европа, също така и в е, съседните трети страни, да работим по най-строгите възможни норми и да работим в условията условията на максимална прозрачност. Борбата срещу глобалното затопляне трябва да се води съгласувано. За да произвеждаме е, електроенергия, ние не трябва да допускаме зависимост. Във Франция намаляването на дела на ядрената енергетика е необходимо. Това е процес, който означава, че ще отвоим усилията си за економии е, на енергия и с повишаване дела на възобновяемите източници. Въпросът за сигурността на централите е и сигурност на доставките в целия Европейски съюз, за да не стане така, че някоя държава членка да постави економиката си на риска. Истинската солидарност означава и енергийна общност. Благодаря. Сега да давам думата на госпожа Лепаш. Благодаря, господин председател не мога да не подкрепя всичко това, което казаха колегите за независимостта на онези, които съществяват стрес тестовете. И нормите трябва да се определят на общностно ниво. Да не забравяме, че имаме стари централи, които които са били проектирани при други условия и никога няма да имаме абсолютна сигурност. Трябва да сме наясно с това. Днес мнозинството от гражданите приемат да приема цената на ядрена, на ядрена авария. Трябва да сме наясно с това. Трябва да организираме е, постепенно намаляване на ядрената енергетика, като отчитаме потребностите на економиката, на индустрията, също така и да държим сметка за екологичните аспекти. Клод каза, че може би след 15 години ще можем да излезем от ядрената енергетика. Може би това е малко амбициозно, но при всички случаи става дума за амбициозен проект, който може да мобилизира европейците и да възстанови доверието в нас. В крайна сметка Фукушима е акт на предизвикателство спрямо контролните органи и обществените органи. Трябва да сме наясно с това. Благодаря. Господин Тротман, господин Рубик вдигна син картон, за да ви зададе въпрос. Съгласна ли сте? Господин Рубик, заповядайте. Благодаря, господин председател. Искам да помоля колегата Траутман да ми каже следното. Във Франция се прилага модел на независими регулаторни органи, който работи много добре. Смятате ли, госпожо Траутман, че този модел може да бъде приложен на общо европейско ниво за създаването на общо европейски регулаторен орган, който да работи по примера на френските? Благодаря за този въпрос. Мисля, че френският регулатор е независим мисля, че в логиката на това, което казах за Европейската енергийна общност, имаме нужда от независим регулатор и да разполагаме с възможности за контрол, така че да гарантираме независимостта на неговата работа и е, компетенции. И ви искате да зададете въпрос на своята сънародничка. По този въпрос, госпожо Тротман, независим орган на хартия, да. Имайки предвид състава му и липсата на плурализъм в състава, човек не може да не си зададе някои въпроси. Господин председател, винаги може да се оспори състава на национално ниво. Е, аз мисля, че скоро скоро ще настъпи период, в който плурализма ще може да се гарантира в по-голямата степен, по-голяма степен. Заедно с това по никакъв начин не бих поставил под съмнение честността на онези, които а, вършат а, своята работа в този орган. Благодаря. Всички ли сте доволни от това, което каза госпожа Тротман? Можем ли да продължим? Вива Франс, да. Да живее Франция. За една минута давам думата на господин Тошеновски. Благодаря, господин председател, господин комисар. Седмици наред разглеждаме изключителната битка, която води японския народ с последствията от земетресението и от цунами. Аз наистина се възхищавам от този народ. Никой до момента не го каза тук. Такива събития винаги водят до въвеждане на мерки за осигуряване на по-висока сигурност. След а, а, големи катастрофи на авиокомпании хората не спират да летят. А, бедствието в Япония трябва да бъде оценено, полките да бъдат изведени, най-вече, що се отнася до ядрените реактори. Начинът по който природното действие се отрази на реактора показва, че трябва да строим реакторите така, че не да могат да удържат на такива събития. Важно е също така да има много добра, органи... много добра организация след такова бедствие. Трябва да оценим а, нашите ядрено мощности, защото случилото се в Япония дава възможност да прегледаме съществуващите стандарти без политическа истерия. Благодаря ви минута и половина, господин Ройл. Господин председател, скъпи колеги, всеки от нас знае, че в държавите членки, както и на ниво политически групи. Тук в парламента има много различни виждания за това дали да продължим да използваме атомната енергия или не. Разискванията днес показаха колко се различаваме в становищата си. От друга страна трябва да вземем предвид и огромния проблем, който възникна във връзка с катастрофата в Япония. Тя даде повод на този дебат, който ни дава шанс да си отговорим на един много важен въпрос, а именно можем ли да повишим стандартите за сигурност, можем ли да създадем общо европейски компетенции в тази област. Не съм съгласен с някои от формулировките в резолюцията. От друга страна не мога да не се възхитя на резултатите постигнати от колегите при изготвянето на този текст, чието основно послание е засилването на европейското сътрудничество. Във връзка с това Искам да запитам дали, независимо от това, дали подкрепяме атомната енергия или не, не е по-добре да се концентрираме върху следното. Ако успеем с голямо мнозинство да се обявим за по-високи стандарти за безопасност и повече общоевропейски компетенции, то тогава ще направим повече за извличането на полуки от инцидента в Япония, отколкото ако предприемем каквото и да било друго. Моля ви да помислите за това. Благодаря на господин Ройл. Въпрос. Какъв следобед, господин Ройл? Приемате ли въпрос от колега? Госпожа Хармс. Господин Ройл, знаете, че винаги се обявявам за повишаване на стандартите за безопасност в областта на атомната енергетика. Преди две години приехме директивата за ядрената безопасност, но не успях да се наложа за по-високи стандарти за безопасност. Но днес възниква още един проблем, когато говорим за по-голямо взаимно доверие. Всъщност парламентът няма думата в цялото това разискване. Крайното решение за ядрената безопасност, за стрес-тестовете се взема в рамките на Евратом и на ниво съвет. Парламентът няма думата по тези въпроси. Можем да излезем единствено с становище, а дали ще можем да постигнем нещо с това становище или не, никой не знае. Вашето предложение е да постигнем прозрачност и участие на парламента във всички области, които са свързани с ядрената енергетика. По-точно това е моето предложение, господин Ройл, и мисля, че то е по-добро. Не разбрах съвсем въпроса на госпожа Хармс, тъй като това всъщност не бе въпрос, но няма значение. Исках да ви обърна внимание на това, че трябва да се възползваме от шанса си. Знам, че моята позиция напълно се разминава с тази на госпожа Хармс. Госпожо Хармс, мисля, че Независимо от това дали разполагаме с компетенции или не, би било голямо постижение, ако можем да постигнем широк консенсус за въвеждането на по-строги стандарти за безопасност. Това ще бъде много повече от всичко, което сме постигнали до момента. Много повече от всичко, на което аз бях готов до момента. Ако успеем да постигнем консенсус за по-широки компетенции на Европейския съюз и по-строги стандарти за сигурност, то наистина това ще бъде голям успех. А факт е, че имаме различни становища във връзка с извеждането от експлоатация. Ако съсредоточим само върху това, утре няма да постигнем нищо. Председателят, моля да запазите тишина. Господин Чичестър, процедурна бележка. Господин председател, аз съм изключително обиден. А, докато аз говорех, а, госпожа Хармс подвикваше забележки без да включвам микрофона си. Искам да бъда обект на равно третиране. Окей. Okay. Yes. again? No, yeah. Yeah? do you accept... Uh... Господин Ройл, приемате ли бележката? Господин Ройл, исках да ви попитам дали сте променили нещо във вашето лично становище. Половера, с който съм облечен днес, е на 30 години. Тогава, преди 30 години, демонстрирахме заедно. Тогава говорихме за това, че рискът от подобни инциденти е те да се случат веднъж на 10 000 години. Да, това се, това е така, но съгласно едно от последните поручвания, тези 10 000 години трябва да се разделят на 4 000 АЕЦ в Европа. Това означава, че вероятност от такъв инцидент има на всеки 25 години. Председателят, господин Ройл, нека ви припомня, че имате само 30 секунди. Добре, но защо тогава колегите получават толкова много време за формулиране на въпросите си? Не е справедлив правилника. Моето лично становище в известен смисъл се е променило, но не и по принципните въпроси. Както вече чухте, Одобрявам резолюцията, ако я запазим в настоящата и редакция. И това е много голяма промяна в сравнение с предишното ми становище. Независимо от това дали вие сте доволен или не. Аз съм за това единодушно да приемем текста на резолюцията. Председателят. Малка почивка и след това ще продължим с разискванията. Следващият ни оратор за една минута е господин Лайнен. Изслушахме слушахме господин Чичестър. Сега ще се изкажа в качеството си на председател на Комисията по околна среда. На напълно противоположно становище съм. Ядрената безопасност е нещо напълно естествено. Постигнали сме консенсус по този въпрос. Провеждането на стрес тестове, господин Йотингер, е една необходима първа стъпка, но не е достатъчно. Мисля, че трябва да променим начина си на мислене по други, много по-сериозни въпроси трябва да се въведат общи стандарти за сигурност в Европейския съюз. Колегата Ройл и други на тях ще кажа, че колегите им в Берлин са много по-напреднали, отколкото колегите тук в Страсбург. Надявам се, че ще бъде изготвена формулировка, ще бъде изготвен сценарий за извеждането от експлоатация в бъдеще. Пътната карта, която ще представите тази година, господин Йотингер, е една чудесна възможност. Освен провеждането на стрес-тестове, трябва да очертаете и стратегия за извеждането от експлоатация на АЕЦ. Председателят за минута и половина, господин Канчиан. Благодаря, господин председателю. Господин комисар, госпожо министър, трябва да изразим своите съболезнования към всички онези, които бяха засегнати от бедствието в Япония. Положението е изключително тревожно. Смятам, че политиците са длъжни да не се подават на паника, а да подходят рационално и хладно към фактите. Смятам, че има две съображения, които не бива да забравяме. Първо, има една земя, която е обща и не можем да построим граници, които да ни предпазят от такива бедствия. Второто е, че винаги е, трябва да поддържаме устойчивото развитие. Устойчивото развитие има три компонента, които трябва да бъдат съчетани – економическо, екологично и социално. Ако можем да съчетаем и трите и да направим тези е, усилия, то тогава ще се движим в правилната посока. Аз напълно подкрепям резолюцията, която е предложена тук и тя наистина е е една консенсусна резолюция. Е, дошъл момента сега наистина да поемем своята отговорност, що се отнася до инспекции, имайки предвид и настоящето, и бъдещето. Има определени параметри, които сме длъжни да спазваме и трябва да се опитаме да постигнем максимална ефективност във всички енергийни сектори, включая възобновимите източници. Също така е, трябва да насърчаваме развитието на една култура на новаторство и научни изследвания в тази сфера. Благодаря, казва председателя. Е, председателството бе информирано, че господин Лайнен днес има рожден ден. Честит рожден ден, господин Лайнен. И така, следващия оратор за една минута е госпожа Херцог. Благодаря, господин председателю, господин комисар, колеги. Ядрената безопасност има човешко лице. Когато се проектират, изграждат, управляват е, такива мощности или когато те се извеждат от експлоатация или пък се приемат правни актове, е, всичко това са действия извършени от хора – Ключовия елемент тук е човешки елемент, както виждате, човешкото познание. За да можем да прилагаме тези а, познания като хора, то онези, които управляват такива мощности, а, са достатъчно добре професионално обучени. Трябва да проведем стрес тестове и да изведем полуки които да включим в директивата за ядрена безопасност. Това е изключително важно. Обществеността също трябва да бъде информиране. Трябва да направим всичко възможно, за да участваме в международни организации, които се занимават с ядрената безопасност, с научни изследвания, защото само по този начин можем да се освободим от ядрените отпадъци от последното десетилетие. Каквото и решение да вземем, трябва да настояваме тези 500 милиона европейци да имат достъп до електричество. Е, господин Франко, минута и половина. Благодаря, господин председател, драги колеги. Вярно е, че трябва да говорим за повишаване на ядрената безопасност. Но поставянето под съмнение на ядрената енергетика всъщност е свързано и с ядрената сигурност и намаляване на емисиите. Решението за тестове за издръжливост в целия Европейски съюз е първата стъпка, която отговаря на очакванията на европейските граждани. Тези тестове трябва да се осъществят възоснова на общи критерии, Методологията трябва да бъде поверена на групата по ядрена безопасност. Съседните страни на Европейския съюз страни също така трябва да проведат подобни тестове, като имаме предвид трансграничните опасности. Освен тези тестове, Европейския съюз трябва да хармонизира международните норми, така че те да са максимално строги в рамките на Г20 и Международната агенция за, ядрен, за атомна енергетика за новите реактори. В рамките на Европейския съюз трябва да се насърчава и засилва сътрудничеството между органите за сигурност. Европейския съюз трябва да служи за пример, както при укрепване на правилата, така и солидарността. Изправени пред подобна катастрофа с изграждането на европейска сила за гражданска защита е повече от необходима. Благодаря. Госпожа Ван Бремт има думата. Благодаря, господин председател. Вярно е, във всяка група има депутати, които са за и против ядрената енергетика. След Фукушима очевидно не можем да останем слепи. Вярно е, че аварията е резултат е, от е, поредица, от комбинация от е, обстоятелства, които не са изключени и при нас. Няколко неща трябва да бъдат предприяти. Първо, тестове за издръжливост, които да са прозрачни и строги. Заедно с това трябва да извлечем полките от тях. Второ, не бива да спираме до тук, трябва да се грижим е, за това да бъде организирано постепенно, постепенен отказ от ядрената енергетика. На трето място е, не ни е приятно, че продължава да се строят нови централи. В Европа трябва да се заложи на възобновяемите енергийни източници. Благодаря, госпожо Ван Бремц. Сега за минута и половина господин Соник. Благодаря. На 26 април ще се отбележат 25 години от Чернобил, е, най-големия инцидент, който преживяхме. След 25 години ние продължаваме да помним жертвите на това бедствие. Спомням си събитията от Чернобил, но в същото време искам да изразя и своето съчувствие към народа на Япония. Те се борят е, с едно такова ядрено бедствие сега. Цези 137 се разпада 30 години. В Украина все още има замърсени храни. В Житомир и Ривне, това са райони, пресните зеленчуци и рибата все още също са радиоактивни по данни на Greenpeace. Зоната на ядрено замърсяване е с радиус 30 км от самия Чернобил. В Европа има 165 реактора в Европейския съюз или на неговите граници в Русия, Беларус, започва работа по изграждането на нови ядрени мощности. Не знаем какви са техните стандарти за безопасност. Каквито и да са те, каквито и да са стрес тестовете. Извинете, господин Соник, само за секунда ще ви прекъсна. Може ли да четете по-бавно, моля? господин Соник. Powtórzę, że при granicach Unii Europejskiej są w tej chwili instalowane przez Rosję. И така искам да повторя. Русия и Беларус изграждат ядрени мощности в близост до границите на Европейския съюз. Не смятам, че държавите членки на Европейския съюз трябва да купуват електричество от тези мощности, ако те не са минали през тези тестове, както нашите реактори. Господин Енчо. Благодаря, господин председател. Първо искам да изразя съпричастността си към съдбата на японския народ. Много е важно в момента да му окажем подкрепа. Катастрофата в Фукушима показа, че една голяма част от атомните електроцентрали не са безопасни. За това трябва да обърнем по-голямо внимание на стандартите за безопасност. Във връзка с това, провеждането на стрес-тестове е една важна инициатива, която трябва да бъде осъществена. От друга страна обаче не бива да залитаме в емоционални аргументи, когато става дума за извеждането от експлоатация или не на атомните електроцентрали. Държавите членки трябва сами да могат да вземат решение за това. Европейският съюз трябва да гарантира единствено прилагането на максимално високи общоевропейски стандарти. Всички решения, взети на национално равнище относно структурата на енергийния баланс, трябва да се основават на обективни данни от научни изследвания. Председателят благодаря господин Каринш за минута и половина. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, атомната енергия в Европа съставлява една трета от общото потребление на електроенергия. Ако искаме в сравнително кратък срок да изведем от експлоатация европейските АЕЦ, имаме две възможности. Или да повишим дела на въглищата, или да увеличим дела на гъста. Проблеми са свързани с двете альтернативи. От въглищата проистича по-високо ниво на емисиите, а газ трябва да внасяме предимно от Русия. Най-важното е ако не използваме една от тези две альтернативи, да повишим стандартите за безопасност. Няма да е достатъчно обаче да направим това единствено в Европейския съюз, тъй като в Русия и Беларус, например, се разработват планове за изграждане на АЕЦ. Сигурен съм, че тези държави няма да се вслушат в нашите аргументи против ето защо трябва да се приложат по-високи стандарти за безопасност, както в Европейския съюз, така и в държавите извън него. На второ място ще подчертая необходимостта от по-засилени мерки по отношение на енергийната ефективност, економиите на енергии и използването на ВИ като слънчева, вятърна енергия и биогорива. В дългосрочен план трябва да реализираме и въведем мерки за економия на енергия. Използването на слънчева и вятърна енергия, както и на биомаса, ще намали зависимостта ни от внос на енергоносители и от атомната енергия. Господин Пирил. Благодаря, господин председателю. Новините от Фукушима стават все по-обезпокоителни. Те надвишиха всички горни граници на безопасността. Имаме нужда от ясни заключения, защото не знаем какво ще се случи в бъдеще. Необходими са стрес тестове на съществуващи мощности, но ако те са обезпокоителни като резултати, то тогава ние трябва да имаме необходимия кораж незабавно да поискаме извеждане от експлоатация. Необходими са ни високи е, стандарти за безопасност и ако ги нямаме, не трябва да строим нови електростанции от ядрен порядък. Трябва е, да се отдалечим от този вид енергетика, защото когато тук възникне някакъв проблем, то е необратим. Трябва да се съсредоточим също така върху енергийната ефективност е, и да се вгледаме най-вече в възобновимите енергоисточници. Там трябва да се съсредоточим. Този дебат трябва да включи нашите граждани, както и органите на местно самоуправление. Благодаря, госпожа Джордан. С колеги, ки са деяли да би морали поскърбити. Съгласен съм, господин председател, с онези колеги, които казват, че ядрената безопасност трябва да се осъществява на европейско ниво. Да не забравяме обаче, че културата на безопасност е широко понятие. Тя включва не само предохранителни мерки, но и адекватни финансови ресурси, независими контролни органи. Всичко това трябва да се отчете, когато се определят европейските норми за безопасност. Това не означава, че нямаме доверие в съществуващите институции. Означава обаче, че на институционално ниво трябва да гарантираме максимално високи стандарти. Вие казахте, че държавите членки не проявяват интерес. Кои са обаче държавите членки? Ако попитаме общественото мнение и вече има сондажи, ще видим, че гражданите искат тези правомощия да се предоставят на европейско ниво. Аз съм против централите да се закриват по политически причини. В Япония има няколко централи и само една от тях беше засегната от разрушителното бедствие. Преди да предприеме мерки, ние имаме нужда от доводи и научни факти. Ето защо ни трябват научни анализи. Трябва да знаем какво точно се е случило в Фукушима, за да сме наясно с истинските причини за ядрените аварии и щетите. В заключение, ние сме в процес на приемане на директива за ядрени отпадъци и тук ще можем да покажем, че се отнасяме сериозно към тези въпроси. Благодаря за вниманието. Мисля, че има вдигнат е, син картон. Ще. Е, имате ли желание да отговорите на въпроса? Да, благодаря. Искам е, да попитам колегата дали хилядите смъртни случаи не са я потигнали да преосмисли позицията си. Имаме достатъчно данни, че ядрените централи са опасни сами по себе си. А какво ще каже за тези хиляди смъртни случаи? Те въобще ли не промениха нейната позиция? Благодаря, господин председател. Имам само един въпрос колко ядрени централи трябва да претърпят авария, за да промените позицията си, тъй като вие говорите само за една централа в Япония. Всъщност става дума не само за една централа, за 6. Колко аварии трябва да станат, за да се промени вашето мнение? Come on. Е, eh? е, Днес ще бъдем докъснато, каза председателят. Отказвам се от изказването си по Catch DI, за да мога да задам въпроси сега. Има една атомна електроцентрала, на която се гледа малко критично, тъй като се намира в земетръсна зона. Съгласен ли сте това да е и първата мощност, към която да бъдат приложени стрес-тестове? Така гражданите, които живеят в района, ще бъдат сигурни, че тази АЕЦ не представлява непосредствена опасност, въпреки че се намира в земетръсна зона госпожа Джордан. Благодаря. Вярно е, че в Япония загинаха хиляди. Аз е, изпитвам дълбоко съчувствие към жертвите и техните близки. Смятам, че Европейския съюз трябва да предложи помощ. Само, че аз съм против да се използват тези жертви, за да се борим срещу ядрената енергетика. Не бива да се подаваме на идеология. Трябва да, се, да анализираме причините, които доведоха до тази авария и да видим дали подобни аварии са възможни в Европа. Нека да не смесваме жертвите на природното бедствие, земетресението и цунамито цунамите с жертвите на ядрената катастрофа? Това беше единия въпрос. Вторият въпрос. Колко аварии в ядрени централи трябва да се случат, за да си променя становището. Аз споменах една централа с няколко реактора. Знаем, че в Япония има няколко централи. Всяка авария е, очевидно е, заслужава да се подходи към нея много сериозно. Трябва да обърнем внимание и на всички събития, които се класифицират на по-ниска степен от авария. Ако анализът покаже, че е, всъщност анализът може. Всъщност, три въпроса ми зададахте. А за Кършко беше другият въпрос. Нашата страна също така, провер, също така провери безопасността на своята централа. Австрия беше много активна, бяха проведени допълнителни изпитания, бяха направени някои промени, ремонти. Убедена съм, че всички словенци ще се съгласят, че подобни тестове за издържливост или стрес тестове трябва да се проведат и в Словения. Само, че ние сме в по-голяма степен за такива международни проверки, отколкото страни, с които имат повече централи. Господин Сибър. Благодаря, господин председател, господин комисар, скъпи колеги. Аз представлявам Австрия и ние също сме загрижени за АЕЦ в Кришко. Особено съм загрижен обаче във връзка с ситуацията на японския народ, който наистина стоически понася последиците от инцидента. Трябва да си извлечем и положителни полуки от тази криза. Положителният ефект от нея е, че започнахме да се замисляме. Една краткосрочна полука би било въвеждането на много по-строги стандарти за безопасност на ядрените мощности в Европейския съюз. Друга краткосрочна полука би било създаването на орган за защита от бедствия. В дългосрочен план полуката може да ни води единствено към дългосрочно извеждане от експлоатация на ядрените мощности. В момента виждаме, че е прекалено опасно в дългосрочен план да продължим експлоатацията на ядрените мощности. Като цяло смятам, че трябва да отчетем, че небезизвестната безопасност, която всички ни обещаваха в началото, не може да бъде гарантирана. Стрес-тестовете трябва да извършат цялостна оценка на риска. Ако извършваме оценка единствено на отделните рискове, то няма да можем да разработим широко мащабен сценарий, който да обхваща всички вероятни инциденти. Тук в Европа не сме застрашени от цунами, но сме застрашени от земетресения, например. Председателят благодаря. А сега за минута и половина господин Маринеско. Благодаря, господин председател. Искам преди всичко да изразя възхищението си от японците, от начина по който те се справят с тази наистина извънредна ситуация. Ситуацията в Япония положи началото на разисквания за бъдещето на ядрената енергия. Мисля, че трябва да подходим трезво към тези разисквания, да вземем предвид всички аспекти, в това число и измененията на климата. Смятам, че политиката ни в бъдеще трябва да се основава на баланс между ВИ, енергийна ефективност и осигуряването на безопасност на атомната енергия трябва да инвестираме в разработването на нови ресурси и във възможностите за внос на конвенционални енергоносители. Същевременно е необходимо да провеждаме научни изследвания в областта на технологии за намаляване на емисиите на въглероден двуокис. Стрес тестовете, предложени от комисията, също са необходими. Критериите, на които те ще се основават, трябва да вземат предвид всички аспекти като например възрастта на, на въпросните мощности и други. Резултатите от тестовете трябва да бъдат взети предвид при раз, измененията на директивата. Трябва да има и много сериозни последици от тези резултати, т.е. тези мощности, които не отговарят на изискванията, трябва да бъдат изведени от експлоатация. Ще ви обърна внимание не на последно място и на това, че европейските граждани ще трябва да могат да гласуват и в бъдеще доверие на ядрената енергия, но за целта трябва да ги информираме надлежно. 34 колеги се изказаха до този момент. Разискването бе много оживено и наистина щедро ви предоставих време за изказване. benevolence. Извинете, 34-ма колеги са се записали за спонтанни изказвания. Двама от ЕНП ще могат да се изкажат, двама от социалистите, един от зелените, един от Европа, един от либералите, извинете, един от зелените, един от Европа за свободата и демокрацията и един независим. Няма да мога да дам думата на всички записали се. Госпожа Андрикине. Благодаря съвсем накратко за ядрените мощности в трети страни, близко до нашите граници. Два от случаите бяха споменати вече днес. Има два ядрени проекта. Един е в Калининград, който е част от Руската федерация. Литва, Полша и Балтийско море граничат с този район и другия в Беларус. Ядрената мощност там ще бъде на 20 км от литовската граница. Когато целият свят следеше случващото се в Фукушима, беларуското правителство на 15 март, както и руската, държа, руската фирма Росатом подписаха един договор, посредством който Росатом трябва да довърши до 2018 година ядрената мощност там. С 6 милиарда долара подготвя Руската федерация за този проект. Всички трябва е, да знаят, че трябва да информират своите съседи при такива е, планове. Това нарушава конвенцията ЕСПО за оценка на въздействието на околната среда. Благодаря, госпожа Тикал има думата. Comisiei de supune la teste de rezistență reactoarele nucleare. Господин председател, уважаеми господин комисар, приветствам решението на комисията за провеждането на стрес тестове на ядрените мощности в Европейския съюз. Изискваме тези тестове да бъдат проведени въз основа на ясни и единни критерии. В момента на територията на Европейския съюз има 143 АЕЦ, които са източник на 30%, извинете, чието дял в структурата на енергийния баланс възлиза на 30%. Ето защо трябва да разработим общи мерки за осигуряване на безопасността на АЕЦ. Резултатите от стрес-тестовете трябва да доведат до изготвянето на стандарти, които да се прилагат към АЕЦ, които ще се изграждат в бъдеще. Европейският съюз трябва да инвестира в енергийната ефективност, както и в мерките за преминаване към възобновяеми енергийни източници. Една минута за госпожа Ятомаки. Hyvä asia, että EU haluaa jäsenmaissaan ja naapurusto... Благодаря. Доколкото разбирам, Европейския съюз иска да проведе стрес тестове но те са слаби, защото е, са на доброволна основа. Европейският е, съюз не разполага с общи стандарти, а от такива имаме нужда. Стрес-тестовете трябва да бъдат проведени от независим орган. Не мога да повярвам, че националните регулатори биха признали регулаторен провал или някакви грешки или проблеми в тяхната страна. Затова всички тези инспекции трябва да са независими. Сега за една минута следващия урок. Благодаря, господин председател. Искам да напомня на колегите, че аварията в Фукушима не е приключила и все още има риск от експлозия. Имам въпрос към комисаря Йодинкър. Ако приложението изпълне провеждането на тези стрес тестове е, тръгне, как ще направите така, че да гарантирате, че всички критерии които споменахте, ще бъдат спазени от всяка държава, която има ядрени централи. Как ще принудите една държава, която откаже независими експерти да проверят и контролират централата? Защото между нас казано, ако едни и същи контролират, не виждам как ще могат да се проведат тези стрес тестове. Трябва ни независима структура, която да контролира централите във всяка държава членка. Как ще направите така, че съседните страни, говорите за Армения, за Беларус и други да, да приемат. Разбира се, необходимо е парламента да ви даде ваша, своята подкрепа, но как ще стане това по-нататък по отговорността? И имаме истинска отговорност за, ня, за ядрената енергетика и ние, ето защо трябва да предложим сценарии за постепенно излизане от ядрената енергетика. Давам думата на господин Паска. Благодаря, господин председател. Повредата в централата в Фукушима е, став, показва, че е необходимо да се обръща внимание на безопасността. Ето защо е уместно това, че Европейската комисия реши да се проведат стрес-тестове. Европейските граждани имат право на безопасност и независима проверка на ядрените инсталации. Тези проверки могат да покажат кои, къде са рисковете, за да могат те да бъдат избегнати. Обеден съм, че след публикуването на констатациите ще бъдат взети решения, задължаващи операторите да преодолеят всички недостатъци. При никакви обстоятелства операторите на централите не бива да имат възможност да заобикалят нормите за безопасност. Господин комисар, гражданите на Европа искат открит, честен диалог за бъдещето на ядрената енергетика в Европа и оценка на безопасността на всички централи. Уважаеми господин председател, скъпи колеги, ядрената катастрофа в Япония ни показа едно, а именно, че природата е по-силна от човека. Крайно време е окончателно да изведем от експлоатация устарелите ядрени мощности, които се намират в земетръсни зони. Гранични стойности бяха въведени за радиоактивността в Япония. Нима наистина искате гражданите на Европейския съюз да станат жертва на радиоактивно излъчване – трябва да инвестираме в използването на альтернативни източници на енергия. Те са безопасни, зачитат човешкото достоинство и нещо повече разкриват нови работни места. В Австрия бе изградена една АЕЦ, която никога не бе въведена в експлоатация. Днес е съоръжение за слънчева енергия. Госпожа Магинес. Благодаря, господин председател. Би трябвало да говорим за ядрена безопасност, но надскочихме тази тема и като че ли говорим изобщо за енергийния микс и ядрената енергетика. Предлагам да излезем с този дебат, когато комисията направи пътна карта по този въпрос. Сега за безопасността. Господин комисар, подходящо ли е да се използва думата стрес-тестове? Защото говорим за банките, тогава използваме същият а, термин, а банките се провалиха и тези тестове не показаха нищо. Затова смятам, че трябва да се казва оценка на риска или оценка на безопасността. След това какви последващи действия ще има след тези оценки на безопасността и ще бъдат ли проведени те на всички ядрени мощности и тези, които са свързани с отпадъците и с преработката? Мен ме притеснява една такава мощност, която е близко до ирландската граница трябва да разгледаме безопасността на ЕЦ сега. За съжаление, някои колеги казват, че ние много разчитаме на ядрената енергетика, макар че е, има страни, в които няма ядрена енергия на техната територия. А, така че трябва да се вгледаме в енергийния микс. Възобновимите източници не са най-лесният отговор. Въпросът благодаря, казва председателя, господин Арсенис. Благодаря. 25 години ни отне да забравим Чернобил. Бедствието в Япония е, обаче не е достатъчно, за да припомни за него. Е, постоянно говорим за Япония, все едно се опитваме да кажем, не говорим за ядрена енергия, не говорим за ядрена енергетика, говорим за Япония. Говорим за безопасност на ядрените инсталации и отново настояваме, че трябва да има безопасна ядрена технология. Не, трябва да изведем от експлоатация тези 30 годишни мощности и да забравим за строежа на нови. Това, което е необходимо веднага е нещо като ядрен а, пакт, който да покрива всички разходи по ядрената енергетика. Трябва да а, инвестираме в фотоволтаични клетки и слънчева енергия. Трябва да се вгледаме по-внимателно във възобновимите енергоисточници. А, господин комисар, вие носите тази отговорност и поради нашето бездействие трябва да поемете тази отговорност отново. herr präsident meine verehrten damen und herren! Господин председател, уважаеми госпожи и господа депутати. Ще започна с темата за дългосрочна политика в областта на енергетиката. Призоваваме ви още от първия ден на разработването на пътната карта за областта на енергетиката да ни съдействате. Призоваваме ви да проведем едно съвместно разискване за бъдещето на енергийния сектор в Европейския съюз. Един възможен сценарий с всичките последици от него би се състоял в максимално повишаване на дела на възобновяемите енергийни източници, дори до 100%. За целта трябва да се инвестират средства в научно-изследователска дейност и заграждане на капацитети. Същевременно бих ви помолил обаче да вземете предвид и правното основание – Договорът от Лисабон е в сила едва от година и половина. Вие сте работили много по-активно по неговото приемане в сравнение с мен. Договорът от Лисабон предвижда широки законодателни правомощия за Европейския парламент в областта на енергийния сектор. С едно много значимо изключение – което бе закрепено в договора съвсем съзнателно. Имам предвид структурата на енергийния баланс. В тази област правомощия се вменяват на държавите членки. Не знам дали това е правилният подход, но последиците от бедствието в Япония трябва да се разглеждат в светлината именно на тази разпоредба на договора от Лисабон. И на мен би ми се искало Европейският съюз да разполага с правомощия по отношение на структурата на енергийните баланси на държавите членки. Но през едните години те ще разполагат с правомощия в тази област. Целта от постигане на 20% дял на възобновяемите енергийни източници ограничава капацитета на държавите членки. Или по-точно ще трябва да разчитаме на тяхното съдействие, за да постигнем този дял. Постоянно ще се ще се публикуват доклади за техния напредък В сектора на транспорта може да се постигне дял на възобновяемите енергийни източници от 10%, а в областта на производството на електроенергия предвиждаме 35% дял през идните 8 години. Тоест, за период от 3 до 4 години възобновяемите енергийни източници при производството на електроенергия ще са изпреварили атомната енергия и енергията произведена от електроцентрали на въглища. Мисля, че това е едно постижение, което наистина трябва да бъде отбелязано. А именно дял на възобновяемите енергийни източници от 35% за 8 до 9 години. В момента трябва да инвестираме в следващото десетилетие. Трябва да инвестираме в технически мощности, в изграждането на мрежи и капацитети за съхраняване. И така през идните години ще постигнем дял на възобновяемите енергийни източници от 40% и дори повече. Ако успеем да постигнем тази цел, то останалите 60% или дори по-малко се падат на държавите членки. С това ще премина към правомощията на ниво Европейски съюз. Не е възможно Европейският съюз да придобие някакви правомощия без изменения в договора от Лисабон. По отношение на увеличаване дела на възобновяемите енергийни източници трябва да разчитаме на волята на държавите членки. Да разгледаме този сценарий за увеличаване на дела на възобновяемите енергийни източници. Ще ви дам за пример някои държави членки, като например Полша, страна, която много бързо се развива и която много уважавам. В момента там 90% от общото количество на електроенергията се произвежда от електроцентрали на въглища. Това е една голяма, бързо развиваща се държава членка. Ще се обърна към полските депутати. Смятате ли, че през следващите десетилетия полските правителства ще успеят да намалят този дял до 0%? Не мисля така. Освен това в Полша в момента се разработват планове за изграждане на АЕЦ. Това също ще представлява част от структурата на енергийния баланс. Крайната цел е намаляване на зависимостта от газа като енергоносител и в крайна сметка намаляване на зависимостта от Руската федерация. Госпожо Хармс, нека ви обърна внимание, че ние германците не трябва винаги да мислим, че във всичко сме по-добри. Нека имаме доверие и към Полша. Германците наистина са склонни да смятат, че могат да се налагат на ниво Европейски съюз. Но нека проявим необходимото уважение към държави като Полша, като Франция, да зачетем волята на гражданите там, които демократично са си избрали правителства. Говоря от вас като европеец, който познава своята родна страна Германия и уважава демократичните процеси в други държави членки. Да се върнем на Полша. 90% от електроенергията там се произвеждат от електроцентрали на въглища. Трудно ще бъде там този процент да бъде сведен до нула. Който познава Полша, Румъния, Спан... Испания, трябва да знае, че въглищата също трябва да залегнат в пътната ни карта за сектора на енергетиката. В противен случай няма да отчетем реалността. Затова смятам, че е много важно да се инвестира в проекти за олавяне и съхраняване на въглерода. Това ще допринесе за намаляване на емисиите през следващите десетилетия. Заедно с колегата Хедегард сме предвидили намаляване на емисиите с до 10% в сравнение с днешното ниво. Председателят, моля не прекъсвайте господин комисаря. По отношение на атомните електроцентрали и вие и аз знаем, че някои държави са въвели мораториум върху удължаването на срока на експлоатация – или временно са извели от експлоатация по-старите АЕЦ. Пример за това е Германия. Има държави, в които в момента се изграждат атомни електроцентрали, например Финландия. В други има ядрени мощности, планира се изграждането на други. Има и още една група, където няма такива мощности, но се планира тяхното изграждане. Ситуацията в различните държави е различна в зависимост от културата им. Но каквато и да е тя, трябва да се въведат общо задължителни стрес-тестове, основаващи се на общи критерии, които да бъдат възприяти от всички държави членки. Само така ще можем да осигурим максимално ниво на безопасност. Упоменахте, че регулаторните органи трябва да са независими. Във всички области се осъществява обществен контрол. Било то здравеопазване, сектора на енергетиката, промишлеността и други. Като цяло се доверявам на тези регулаторни органи. Госпожо Хармс, вие прекалено много обобщавате. Говорите за държави, които са прекалено толерантни. Допускате, че някои регулаторни органи не изпълняват задълженията си, а проявявате и недоверие към колегата си Тритин. Седем години той бе федерален министър на, еко, на екологията и отговаряше за германските регулаторни органи. Като цяло аз се доверявам на националните регулаторни органи Гарантирам ви пълна прозрачност на процеса по разработването на концепцията за стрес-тестовете и изготвянето на критерии. Така ще можем да осигурим тяхното приемане от а, държавите членки и ще осигурим максимално строг контрол. Държавните и правителствени ръководители ни възложиха въвеждането на подобни тестове и с тях за първ път ще можем да постигнем максимално ниво на безопасност за всички ядрени мощности в Европейския съюз. Това е единствена по рода си инициатива, в която парламентът трябва да ни подкрепи, вместо да ни критикува и да не ни се доверява. На последно място ще се спра върху директивата за ядрената безопасност от 2009 година. До края на тази година тя трябва да бъде въведена в законодателствата на държавите членки. Съвсем честно ще призная, че според мен разпоредбите в нея не са достатъчни, защото се набляга прекалено много на формалната нормативна рамка, прекалено много се набляга на правомощията на органите, затова във втората половина на 2011 година бих искал да поговоря с вас и по въпроса за едно бързо изменение на тази директива, така че тя да съдържа и материално-правни разпоредби относно безопасността на ядрените мощности в Европейския съюз. Драги колеги, сините картони не могат да се използват за задаване на въпроси към комисари и представители на съвет. Те са само за задаване на въпроси от един депутат към друг. Така че, моля ви, не ги вдигайте, за задавате въпроси на съвета или комисията. Госпожа Георги има думата. Господин комисар, госпожи и господа депутати. Следих е, много внимателно този оживен дебат. Унгарското председателство